morning, dear colleagues. Уважаеми колеги, скъпи гости, нека започнем нашето заседание. Първо трябва да приемем дневния ред. Ако няма възражения, дневният ред се приема. Трябва също така да направя и няколко съобщения по езиковия профил за жалост няма да има превод на датски, латвийски, харватски и ирландски. Необходимо е да приемем препоръките на координаторите. Определене на докладчиците госпожа Андерсън, определена за докладчик по протокола за отстраняване на продуктите от незаконната търговия на тютюн. Това е свързано с дял 5 на част 3 от договора за функциониране на Европейския съюз. Определени са докладчиците и за становища. Госпожа Бьорк по доклада за прилагането на директива 2011-36 превенция и борба с трафика на хора, както и защита на техните жертви. Госпожа Хелга Стивенс, докладчик по изпълнението на директива на съвета 2078 и госпожа Валеро, докладчик по борбата с трафика на хора в рамките на външните отношения на ЕС. Нека ви напомня, че днес е предвидено и гласуване, което ще започне в 10.30. Ще ви помоля, обръщам се и към сътрудниците, да проверите дали разполагате с електронните си карти. Сега преминаваме към първа точка положението в Средиземноморието, необходимостта от обхватен подход към миграцията. Предвидили сме обмен на мнения. Ще говорим за това как се използват средствата в областта вътрешни работи, така че да се справим с проблемите при миграцията и развитието. Поканили сме господин Йорк Монер, ректор на Европейския колеж в Брюш, господин Колер от Холандското министерство на сигурността и правосъдието и господин Барбатели, който завежда звеното за изпълнение на програмата към инспектората за имиграция. Първо ще дам думата на съдокладчиците. Госпожа Роберта Мецола този път е заместена от госпожа Воценберг. Госпожа Сесил Киенге ще направи въведението. Първо ще дам думата на госпожа Вуценберг. Благодаря. Както посочихте, госпожо председател, аз замествам колегата Роберта Мецола. Ще прочета бележките й. Изразходването на европейските фондове за борба с миграцията е тема на днешното обсъждане. Хвърлянето на вятъра на парите на данакоплаците няма да реши проблема. Създава се впечатление, че нещо се прави, но не се постигат резултати. Необходим е анализ да се види как се използват средствата за спешни действия, средствата от областта вътрешни работи, Европейските фондове, свързани с външната политика и политиката на развитие, също трябва да се разгледат. Има множество проекти и финансови редове, но ние трябва да се насочим към тези от тях, които инвестират пряко в страните по происход. Необходимо е да се види къде отиват парите и дали се изразходват по възможно най-добрия начин, за да може хората в тези страни да имат истинско бъдеще. Тези страни трябва да си стъпят на краката. Не бива да подценяваме значимостта на тази цел. Именно за това ни е необходим обхватен подход при стратегиите за сътрудничество с трети страни. Европейските фондове също така трябва да се насочат към причините за миграцията. Целта трябва да бъде стабилна економика, образование, здравеопазване, економиката на засегнатите страни. Разбира се, ние не можем да попречим на хората да напускат своите страни, но ако създадем условията, при които те желаят да останат, ще постигнем успех. Защото ако желаем наистина тези хора да не рискуват живота си като мигранти, трябва да им осигурим бъдеще. Необходимо е в собствените им страни да има надежно управление, правоохраняване. Същевременно трябва да се помисли за добри предпазни механизми. Защо не погледнем как страните, които са получили помощ за развитие, използват тази помощ за да се борят с миграцията? Има ли граничен контрол? Има ли връщания? Провежда ли се реална борба с трафикантите на хора? Необходимо е да се види къде се харчат парите и дали това се прави ефикасно. В областта убежище и миграция обаче виждаме, че увеличението е под 1%, макар че имаме 10 милиарда за настоящия финансов период. Увеличението все пак е добро, то показва, че темата е важна, но ние трябва да видим как се управляват тези фондове и дали наистина се изразходват по възможно най-добрия начин. Всъщност, основното е следното – Важно е да се отпускат средства, но те не могат да заместят реалните мерки за солидарност. Не можем да очакваме, че проблемът ще се реши, като наливаме пари в него. Не можем само да надуваме бюджетните редове. Необходимо е всяка държава членка да изпълни своята отговорност. Благодаря ви. Вашите коментари ще бъдат отразени в доклада на Алберта и Сесил. Благодаря, Елисабет, госпожа Киенге. Благодаря, госпожо председател. Доброто управление на явлението миграция предполага държавите членки да реализират ефективна система за прием. Няма съмнение, че страните, които са изправени през сериозен миграционен натиск, имат нужда от конкретна помощ, особено финансова. Дори и това е се предвижда от член 80 на договора, който предвижда солидарност, това число и финансова. За съжаление, в моята страна има злоупотреба и липса на добра воля при управлението на европейските фондове за иммиграцията и интеграцията. Следователно, фондовете за бежанците достигат в много малка част истинските бенефициенти. Всеки ден местните власти се борят за да осигурят условия за пристигащите бежанци. Има една сива зона, създава се една система за незаконност. Онези, които бягат от войната и конфликтите, всъщност имат правно право а, за защита. Управлението на приема на преженците трябва да бъде прозрачна и да съответства на ясни нормативи и да не се допуска безкрупилни лица да използват средства, предназначени за най-уязвимите. Тази ситуация не винаги зависи от управлението на местно ниво често има една често, широко разпространена и структурирана корупция, която излиза извън нашите граници. И ние обръщаме внимание на този въпрос в инициативния доклад. Необходимо е според нас да се засили механизма за контрол и да се определят по-задължителни норми и стандарти. Държавите членки трябва да засилят процедурите е, за прозрачност при управление на структурите за прием, като се използват критерии за уместност и качество трябва да се предвидят е, разобеждаващи санкции, за да не се допуска злоупотреба с фондовете. Също така трябва да се увеличи на европейско ниво дейността за непрекъснат общо наблюдение на приема на бежанци, за да се установи дали има евентуални нарушения. И най-сетне всички държави членки трябва да положат усилия така, щото националните средства за националните структури за управление на средствата да следят да няма разхищения и злоупотреби с тези средства. Председателката, благодаря с изключение преди да дам думата на гостите ще дам думата на координатора господин Киркоп и след това ще дам думата на гостите. Извинявайте, госпожо председател. Хелга е докладчикът в Сянка и ще иска да се изкаже. Единственото, което искам да повдигна на този етап е след като изслушахме доклада от госпожа Мецола и нейната колега, малко се притеснявам. Тази тема е очевидно посветена на темата за Средземноморието и холистичния подход на Европейския съюз, предполага да се обърне внимание и на други е, места, е, които са подложени, други райони в Европа, които са подложени на натиск. Разбира се, ние се притесняваме е, и това е нормално от събитията в Средземно море, но има и други части на Европа, като Сърбия, Унгария и Балтийските страни, където има много сериозен натиск. И има средства, които, с които да се помогне на онези, които са подложени на натиска, не само на Средземно море. Споменавам това, госпожо председател, тъй като това не се отчита нито в дневния ред, нито в докладите. Председателката, благодаря. Сега давам думата на нашите гости. Първо господин Мона, ректор на Европейския колеж в Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Има проблем с микрофона на оратора, за съжаление. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, за мен е удоволствие и чест да присъствам днес тук uh, и да се обърна към вас. Трябва да кажа, че не се обръщам към вас в качеството си на ректор на Колежа на Европа, а като учен, който 20 години се занимава с проучвания в областта на правосъдието и вътрешните работи. Първо един коментар с по-общ характер. Говорим за цялостен подход по отношение на миграцията към Европейския съюз. През последните няколко седмици и месеци видяхме, че се използват категорични термини и епитети във връзка с целите и отговорността на Европейския съюз. Говори се за цялостна политика в областта на миграцията на ЕС. Мисля обаче, че има нещо, което се надценява. Какво може да направи Европейския съюз за миграцията. Нека да не забравяме член 79, параграф 5 от договора за функциониране на Европейския съюз. По силата на този член държавите членки имат правомощия в областта на миграцията. Освен това всички въпроси свързани с даването на гражданство и прекия контрол върху границите са в компетенциите само на държавите членки. Когато се погледне рамката за финансиране на действие, ще видим, че само малка част от средствата отиват за управление на миграцията и на границите. С други думи, доклада трябва да отчете ограниченията пред Европейския съюз. За съжаление, и в медиите, но и не само там, се обвинява най-вече Европейския съюз за онова, което се случва на външните граници и онова, което се случва с условията за приемане. Ето защо трябва да сме реалисти. Не трябва да подклаждаме погрешни очаквания. Парламента и комисията не могат да поемат ангажименти, които няма как да изпълнят. Ето защо в доклада, освен това, трябва да се каже, че онова, което се случва на външните граници, не е по вина на Европейския съюз. Трябва да се споменат страните на происход и страните на транзит на мигрантите, които не могат да създадат необходимите условия, за да може гражданите да останат на съответните места. Естествено и контрабандистите имат своята отговорност. един определен процент от беженците, онези, които са беженци по силата на Женевската конвенция, са преследвани. Много от беженците обаче просто търсят по-добър живот в Европейския съюз и те имат такова право. В процеса на търсене на по-добър живот те са готови да нарушат законодателството на държавите членки на ЕС и поемат рискове е, за които знаят, че съществуват, когато преминават е, през Средиземно море. И накрая, но не и на последно място, те плащат на мрежите от контрабандисти. Това води до проблеми с сигурността на Европейския съюз. Това е всъщност коментара ми е, с общ характер. Цялостният подход към миграцията, както намекна докладчика, трябва да се основава на критична оценка за това дали инструментариума, с който разполагаме, работи. Една препоръка би била следната. Трябва да се премине към цикъл на политики в управлението на миграцията, по силата на който редовно да се проверява инструментариума дали работи и ако не работи да се променя. Мисля, че имаме модел, който работи сравнително добре в рамките на ПВР. Имаме цикъл политики е, посветен на вътрешните работи, макар че и там се отправят е, критики, Що се отнася до конкретното използване на европейските фондове, ясно е, че трябва да се прави разлика между използването на фондове за по-дългосрочни цели в областта на миграцията и останалото финансиране, което отива, например, за политики по развитие. Трябва да се види е, по какъв начин това останало финансиране може да доведе до подобрение на положението. От друга страна, на лице и финансирането за справяне с кризисни ситуации, както беше подчертано. Понякога оставам с впечатлението, че краткосрочните и дългосрочните цели малко се смесват. И мисля, че като част от една цялостна стратегия би следвало да видим къде са реалистичните цели в краткосрочен и дългосрочен план. Не трябва да забравяме, освен това, че голяма част от дългосрочните инвестиции, които са необходими, трябва да бъдат насочени към подобряването на интеграцията на търсещите убежище и беженците. Тук има нужда от дългосрочна перспектива. От друга страна, имаме възможността за реагиране в краткосрочен план. За да има наистина такава възможност, трябва да има достатъчно средства и да има средства за извънредни ситуации. Би следвало освен това да се подкрепят операциите на Frontex и да се подкрепят нези държави членки, които са под асиметричен натиск. Големия проблем с миграцията е, че има несъразмерен или асиметричен натиск върху държавите членки. И ако не се обърне внимание, ако не се реши този проблем чрез демонстриране на солидарност, ще поставим на карта едно от основните ни постижения, именно шенгенската система и премахването на вътрешните граници. Тоест става дума за съдбовен въпрос за Европейския съюз. По отношение на средствата и финансирането на сферата на вътрешните работи, както подчерта докладчика, в реално измерение има увеличение на средствата. В момента имаме 0,75 от процента от МФР. Това са средствата, които се отделят. Но това е увеличение спрямо предишната многогодишна финансова рамка. Е, това показва, че хората са разбрали какви са реалните нужди. Нека да не забравяме, че действаме в е, ситуация на крайни економии. Държавите членки в едно такова положение решиха да увеличат средствата, значи се осъзнава сериозността на проблема. Преди няколко месеца направих проучване относно използването на фондовете за миграция в рамките на предишната финансова рамка и стигнах до следното заключение. Като цяло, канализирането на средства към държави членки, които са под силен натиск, се случва, осъществява се. Има обаче и нещо друго правилото и тенденцията, че всички държави членки трябва да получат нещо от а, общата сума, независимо от това дали са подложени на натиск или не. Възможностите за финансиране, освен това, зависят и от капацитета за действие в държавите членки, тъй като държавите членки трябва да представят проекти, някои държави членки са по-добре подготвени от други. Така че и тук има различие. Освен това, изискванията за съфинансиране е, в някои случаи действат като отблъскващ фактор за държавите членки, що се отнася до изготвянето на проекти. Много фактори има тук и те трябва да бъдат проучени и да им се отдели специално внимание. Що се отнася до предоставянето и демонстрирането на солидарност към най-засегнатите държави членки, трябва да кажа следното. В контекста на системата на квотите за презаселване, комисията повдигна въпроса за плащането на 6000 евро за всеки беженец, който е презаселен в държавите членки. Притеснявам се, че ако искаме да осигурим стимули за държавите членки да приемат повече беженци, трябва да говорим за нещо много по-различно като финансов стимул. За съжаление, не можах да намеря каквито и да било доказателства за това, какво представлява административното обслужване на един бежанец от финансова гледна точка. Тук имам предвид всичко свързано с подаването на молбата, настаняването и така нататък. В Великобритания се обърнах към съответните органи и ми казаха, че става дума за около 25 000 паунда годишно. Някои доклади на ОИСР показват, че през 2010 година Белгия и Дания са изчислили годишните разходи за един бежанец за, на някъде около 30 000 долара или 25 000 евро. Когато говорим съответно за тези 6000 евро на бежанец за държавите членки, тези пари няма как да убедят държавите да приемат повече бежанци. Ако искаме това да стане, ще трябва да говорим за много по-високи суми. Направих една калкулация, която е доста груба в това отношение – по данни на Frontex към края на май е имало 153 000 мигранти на външните граници. Тук не говоря само за Средиземно море, е, макар че някои говорят и за над 300 000 души, е, които са на границите или успяват да ги преминат. Съответно, ако разгледаме плащането на човек, ще видим, че само за тези, които са новопристигнали, ще трябва да има около 3 милиарда евро. И това по никакъв начин не съответства на средствата, които са предвидени. И накрая по отношение на средствата за извънредни ситуации. Мисля, че предложенията на комисията от месец май са с правилна насоченост. 75 милиона евро допълнително ще се отпуснат. Само 57 милиона обаче ще бъдат изпратени към тези държави членки, за които трябва да се демонстрира солидарност. И тези цифри са е, по-скоро символични, ако мога така да се изразя. И накрая, наистина на последно място, 99, обърнете внимание, 99 000 евро са предвидени за да се подсили възможността на Европол за разбиване на мрежите от трафиканти. Това даже не е символична сума. Това е нещо като картечка, на която пише с най-добри пожелания. Благодаря за вниманието. Благодаря, казва председателката. Е, изключително интересна презентация и сега господин Кьоле от е, Холандия. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове на Европейския парламент, Бих искал да благодаря на комисията ви, която ми дава възможност да говоря за това как използваме средствата от вътрешния ред в Холандия. Фонда за обежище, интеграция и връщания е много важен за вътрешната сигурност. В Холандия ние създадохме своя фонд тази пролет – след обявения търг получихме над 100 предложения. Сега мога да кажа, че на национално ниво ние имаме такъв фонд. Подготовката започна 2012 година, когато решихме, че трябва да осигурим финансиране на национално ниво – Законодателните актове се подготвиха по-бързо от очакваното. През септември 2013 година холандските власти разговаряха с Генерална дирекция вътрешни работи. Това беше тъй наречения диалог за политиките. Това определи и стратегическите цели, положи началото на съставянето на национални програми които да се изпълняват в рамките на 7 години. Това ги направи доста общи по характер. От друга страна, ние искахме тези програми да са практични, конкретни, защото те ще да задават насоките за целия програмен период. Разговаряхме с комисията, различни отдели и агенции – като при съставянето на програмите е, видяхме, че програмата е, за миграция е по-различна от тази за АСФ. Вътрешния фонд за безопасност. Същевременно ние работихме не само с правителствените отдели, но и неправителствените организации. Холандската програма беше одобрена от комисията миналия март, като програмата за вътрешния фонд за безопасност също беше анализирана от комисията. През май 2014 година бяха прияти и последните законодателни актове, бяха и оповестени от холандския парламент. Същевременно трябва да се каже, че има разлика между законите за новите фондове за вътрешни работи и тези по предишните фондове Солид. това е необходимо на национално ниво да се разработи подробна наредба. Тази наредба беше изготвена и беше публикувана през май тази година. Сега вече правим проверка на проектите за подбор. Що се отнася до националните програми? При обежището основната цел на програмата е да се предвидят бъдещите промени при миграционните потоци, за да може промените да бъдат управлявани. Приоритетите са качество на процедурите за убежище и управление на приема. Освен това, обръщаме внимание на уязвимите групи – деца, хора с увреждания и възрастни хора. Що се отнася до интеграцията, ние искахме да използваме тези фондове, за да стимулираме НПО. Надяваме се да се стигне до иновативни идеи и решаване на проблемите с интеграцията на гражданите от трети страни. НПО се насърчава да споделят най-добрите практики. Връщанията, знаете, че те са неразделна част от обежището. При използването на фонда би трябвало да не се дават други законови възможности, когато се реши, че има връщане. Разбира се, целта е да се покаже, че връщането винаги остава като възможност. След това, при Фонда за вътрешна безопасност трябва да се прави скрининг при визовите процедури и след това да се работи интензивно с по-малко служители. По границите този фонд е свързан с европейските и национални схеми за борба с незаконната миграция и заграничен контрол. Имаме и мрежа от международни служители – също така разчитаме и на датската военна полиция, както и на морските патрули и въздушна отбрана. По превенцията и борбата с престъпността, тук ще кажа, че имаме три приоритета. Подобряване на грижата за жертвите, финансови разследвания и обучение на полицейския персонал – Що се отнася до управлението на риска и кризите, приоритетите са защита на основната инфраструктура, борба с киберпрестъпността, инвестиране в системите за ранно предупреждение – Нека поговоря за националните програми. Основното беше да се обърне внимание на по-големите проекти, защото по-малките се оказват недостатъчно добре разработени и твърде скъпи. Решихме да инвестираме европейските фондове в устойчиви цели при миграцията и сигурността с минимален прак от 400 000 евро за проектите. Всъщност, големия напредък е, че сега с новите фондове имаме 7 годишен период, докато в миналото програмния период беше разделен на ежегодни траншове. 7 годишния период дава много по-голяма гъвкавост и на държавите членки и на кандидатите за разработване на проекти. Предишните фондове, освен това, се знаеше, че са изключително сложни за използване, докато сега имаме един опростен набор от правила на национално ниво. Така и двата фонда могат да се използват както останалите европейски фондове. Това, което ние имаме за 7 годишния период по фонда за обежище е 32 милиона за обежище, 19 милиона за интеграция, 36 милиона за връщания. Това е 0,8% от националния бюджет, изразходван в тези области. При фонда за вътрешна безопасност за 7 годишния период имаме 30 милиона което е по-малко от една десета от процента от националния бюджет, който се харчи за полицията. Същевременно това, което очакваме като проекти е 175 за обежище, 8 за граници и 9 за полицията. Изпълнението по тези два фонда започва от националните разпоредби. Тук може да видите всички изисквания и насоки за кандидатите. Ние също така искаме да намалим административните разходи, което означава да не се субсидират разходи на дребно и фактури, които трудно могат да се проверят. Сега не е необходимо да правим проверка на всички разходи за обеди, за вътрешни пътувания, обаждания по телефона и така нататък. Имаме една плоска ставка от 15% за непреки разходи. Освен това, за кандидатите по проектите по фонда за обежище, Проектният период е удължен на 3 години. При Фонда за вътрешна безопасност понякога той е и по-дълъг. За да се проследят проектите, ние заседаваме няколко пъти годишно. Има комисия за наблюдение, тя заседава 4 пъти годишно – а сега да преминем към следващата диаграма. Надявам се да можете да я видите. Всъщност, от тук разбирате какви са различните цикли при финансирането в национален план. Прилича до някъде на картата на метрото, но всички влакове трябва да пристигат на време, за да имаме работеща система – тази карта отразява също така и нашите отношения помежду ни връзката с разпоредбите, отчетността, оценката. Имаме 10 годишен програмен цикъл за двата фонда. След това виждате синята линия 3 до 7 годишен проектен цикъл и на трето място жълтия едногодишен цикъл, който приключва всяка година. И накрая в зелено отчитането пред Европейския съюз. Бих искал накрая да ви покажа някои снимки, проекти от предходния период. Важно е да се разбере, че резултатите и от вашата, и от нашата работа в крайна сметка водят до реални проекти и те наистина се отразяват на живота на хората. Тази презентация всъщност трябваше да покаже, че се прави много и на европейско, и на национално ниво, като ние се грижим за това финансирането да се изразходва отговорно и прозрачно. Първата снимка е от проект Мигранти, които подлежат на връщане, се обучават в рамките на 3 месеца, например в дърводелство, леярство, шивачество, преди да се върнат. Освен това, им се дава и набор от оборудване, така че да започнат собствен дребен бизнес в страната по происход. На второ място виждате момче, което играе на площадката в Центъра за прием на Холандия. Третата снимка е от Роттердам, съответно граничните проверки на, на пристанището и четвъртата снимка показва класна стая в център за прием. Това е благодаря ви за вниманието. Много ви благодаря, господин Колер. И накрая, но не и по значение, господин Барбатеи, който работи за инспекцията по иммиграция в Румъния. Thank you, Mrs. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Моето изказване е за финансирането от Европейски съюз в областта на вътрешните работи и по-конкретно разработването и изпълнението на неотложни мерки. Моят опит Аз съм координатор в е, е, звено за главната, в главната инспекция по иммиграцията. Това е делегираният орган е, за Европейският фонд за бежанците, за интеграцията и връщането и също така за фонда за обежда, миграция и интеграция. Това е това аз бях ръководител на мисия в Гърция през 2013 година за обучение на служителите и предоставянето на наръчник в приемните центрове. През 2014 година аз направих оценка на неотложните мерки, изпълнени от Държавната агенция за беженци в България изпълнена от Европейския фонд за бежанците. Това беше през 2013 година. И така, моето изложение е свързано с основните предизвикателства при изпълнението на фондовете СОЛИД – Формулират се новите приоритети за Фонда за обежда, миграция и интеграция и по-конкретно за неотложните мерки. Аз използвам констатациите от оценката в България те имат според мен обща приложимост. Най-напред няколко думи за основните характеристики на програмите в областта на вътрешните работи. Те имат пряко въздействие върху изпълнението на програмите. Един кратък преглед, когато говорим за програмата Solid, която приключва Изпълнението беше свързано с годишно изпълнение на програмите. И така, многодишните програми бяха разделени на годишни програми. Те трябваше да се представят всяка година от държавите членки на Европейската комисия. След е, утвърждаване Срокът за изпълнение беше две години и половина. Освен а, тази хронологична фрагментация, има още един а, въпрос, е свързан с а, конкретните действия по програмата. Дейностите бяха подробно разработени и в много случаи не допускаха гъвкавост или, за, или възможност за маневриране от страна на държавите членки. Друг проблем е свързан с определенето на правила, на които трябва да се отговаря за получаване на фондовете. Правилата бяха разработени от Европейската комисия. Хубавото е, че сега Фондовете се изпълняват непрекъснато през целия програмен период. На теория се започва през, на 1 януари 2014 и се приключва а, през януари 2015, което е много положително. От държавите членки не се изисква всяка година да представят годишна програма. Програмите трябва да се основават на програмни приоритети или поне това въжи за фонда Обежище, миграция и интеграция. Това е фонд, който е замислен за, за предоставяне на финансиране на публични власти. Начинът по който са замислени сега пред, допуска повече гъвкаво за държавите членки. Също така са предвидени конкретни програми. Те не могат да се променят и в тях са включени основните индикатори. Но основните приоритети, както казах, са достатъчно гъвкави. В тази рамка правилата за допустимо се разработват от държавите членки, за да могат те да адаптират правилата към своята практика и специфични условия. Що се отнася до неотложните мерки, и тук ще се опитам да направя сравнение. При предишната рамка по е, програмите СОЛИТ държавите трябваше да кандидатстват е, за неотложна помощ, като разработят е, годишни програми. Този процес отнемаше 2-3 месеца, в някои случаи процесът беше твърде дълъг с оглед на спешните потребности на целевите групи или други въпроси, които трябваше да се решава. След одобряването неотложните мерки трябваше да се изпълнят в рамките на не повече от 6 месеца. Това беше недостатъчно. Някои неотложни мерки бяха свързани с подобряване на инфраструктурата или пък устойчиви решения за целевите групи. Мисля, че в тези случаи 6 месеца е твърде кратък срок. При новата рамка нещата са по-различни. Сега държавите членки не се налага да преразглеждат националните си програми. Те кандидат, кандидатстват пряко за комисията Комисията прави оценка и тази оценка включва проучвателна мисия, за да има по-реалистична оценка на изпълнението. След одобрение, неотложните мерки се изпълняват в срок от 18 месеца, много повече в сравнение с предишната програма. Друг про... Друга характеристика е, че сега неотложните мерки трябва да бъдат насочени по-голяма степен към предоставянето на помощ. Има много ограничени възможности за инвестиране в инфраструктура по новата рамка, имам предвид. Така че свидетели сме на много промени, на положителни промени. и ефективността се е повишила. Европейската комисия определи бюджет за неотложни мерки от 25 милиона. 10 милиона вече са предоставени от този бюджет от 25 милиона. Сега, що се отнася до предизвикателствата и пречките. Включил съм и констатираните пречки, а така и рисковете, които могат да повлияят върху изпълнението на програмата и на отложните мерки. При всички недостатъци на рамката SOLID, трябва да кажа, че са създадени условия държавите членки да изпълняват неотложните мерки. Има много добра комуникация с комисията. Тя извършва редовни посещения за проверка в държавите членки. За, много. По този начин комисията се запознава с ситуацията, държавите членки правят необходимите корекции в системата. Освен това, отговорните лица в комисията винаги са отворени за диалог. Ще спомена няколко пречки и рискове, най-напред крайните бенефициенти – които са и частни, и, които са както частни, така от публичния сектор. Често, често имаше неправилно спазване на правилата, недостатъчен капацитет за изпълнение на проектите. Всичко това може да доведе до недобро изпълнение на дейностите, забавяния, недопустими разходи и ненужни усилия при управление на проектите. Друг проблем е свързан с процедурите за обществени поръчки. Те са основна причина за забавяне на проектите, изпълнени от обществените власти понякога се намесват и непредвидени фактори. Например, напълно е възможно да има нисък процент заявки, което да доведе до повтарен, до повторение на поканата за участие в процедурата, по обществени поръчки, допълнителна дейност и рискове за изпълнението на програмата. Сега по-конкретно за неотложните мерки. Според мен те са много сериозно предизвикателство тогава, когато местните власти не разполагат с нужния капацитет, особено когато се съчетават с други фактори, като недостатъчно е време, строги национални европейски правила, спешни потребности на целевите групи, особено уязвимите лица. Както споменах, ограничения период за изпълнение по програмата Солид беше много сериозна пречка пред изпълнение на целите. Има една опасност да се решават непосредствените нужди на целевите групи, като се което е в ущърп на средносрочни мерки, като социалната индекрация. Устойчивостта ще пострада и ако не се идентифицират допълнителни ресурси, има потребност от достъп до пазара на труда и записаната на училище, има нужда и от психологическа помощ. Друга опасност е свързана с липсата на подкрепа или взаимодействие от страна на местните заинтересовани лица като населението. Масираните при иммигрантски потоци имат сериозно въздействие върху местната общност и успеха на дейностите зависят от реакцията на местните заинтересовани лица. Има една тенденция да съсредоточава дейностите на ниво един или няколко национални органа. Организациите и местните власти не се възприемат като активни фактори или партньори. Следователно, това е важен ресурс, който не се използва. Последните слайд, последния слайд е свързан с препоръките. Оказва се, че тясното взаимодействие с комисията е много важно и официалните канали и неформалната комуникация между Европейската комисия и държавите членки трябва да се насърчава. Нужно е обучение, както за съответните органи и бенефициенти, така и за изграждане на капацитет на местно ниво, по-конкретно местните организации и власти. Правилата трябва да бъдат прости и лесно приложими. Те трябва да могат трябва да бъдат приложими към националната среда. В този смисъл трябва да бъдат редовно преразглеждани. По-конкретно правилата за обществените поръчки, оценка на заявките и така нататък. Нужни са многодишни проекти, а не кратки проекти, за да се осигури непрекъснатост на предоставената помощ. Освен това, потенциалните заявители е, трябва да бъдат информирани за възможността за финансиране и съответните правила. Тогава, когато няма достатъчно средства, трябва да се търсят альтернативни средства. При наблюдението акцента трябва да бъде върху проучвателните мисии. Последните два слайда, извинявайте, след две минути ще приключа с посветени на неотложните мерки. Най-напред управлението на кризата изисква интегриран и координиран подход на ниво държави членки. Мерките трябва да бъдат координирани от най-високото институционално ниво възоснова на механизъм, който предвижда участието на всички съответни институции. Освен това, трябва да участват неправителствените организации, международни организации или поне да се допитват до тях. По-конкретно трябва да работят в областта на разработването и изпълнението на неотложни мерки. Всяка държава членка трябва да има свой план за план при непредвидени обстоятелства в случай на масирано масиран приток на тържащи обежище. Освен това, трябва, трябва да се предвиди так, трябва да се предвиди план за действие в спешни случаи. За тази цел е необходимо да се предоставят съответни средства за медицинска и психологическа помощ. Трябва да се включат и други ресурси, така че да се адаптира списъкът с необходимите и налични специалисти, като преводачи, социални работници, медицински работници или служители, които изпълняват процедури за обработка на исканията. Другите препоръки са свързани с добър административен капацитет на основните бенефициенти. Следователно, държавите членки трябва да се погрижат за изграждане на необходимите човешки ресурси в областта на финансите, логистиката и правните въпроси. Трябва да се опросят административните процеси, да се премахне бюрокрацията и да се използват партньорства и протоколи. Също така са необходимо е да се предприемат предварителни мерки, за да се гарантира устойчивост при изпълнението на спешните мерки. На последно място трябва да има прозрачност относно неотложните мерки и цялостната ситуация. Неотложните мерки трябва да предвидят средства за информиране на населението, ако няма други ресурси. Те трябва да се финансират Европейския съюз. Медиите също трябва да бъдат редовното, трябва да бъдат редовно информирани за развитието в областта на неотложните мерки. Местните власти също трябва да получават информация. Благодаря, казва председателката. Секретариатът ме уведоми, че слайдовете ще бъдат раздадени. Сега ще помоля съдокладчиците да зададат въпроси, ако има такива. Госпожо, госпожо Восенберг. Няма как да приема, защото замествам госпожа Мецола. Не е справедливо от нейна гледна точка. Ringrazio prima di tutto gli oratori per il loro contributo, ma vorrei porre ai tre esperti dei quesiti molto specifici. Al professor Imam конкретни въпроси на професор Монарт. Той се той каза, че Европа се възприема като изкупителна жертва за всичко, което не върви. Съгласна съм, но като че ли а, се поставя като че ли се говори само за това колко струва един мигрант. Ние смятаме, че трябва да обърнем внимание за това, че не сме Европейска Централна банка, а институция. И основната ни цел е да осигурим върховенство на закона. И има хуманитарна катастрофа, която няма да отслабне на, към господин Корей, господин Барбател, искам да попитам дали са се натъквали на а, флагрантни случаи на нарушение и какво е било предприето. Сега докладчите в сянка е госпожа Стивенс. Благодаря, госпожо председател. Имам въпроси и коментари. Преди да започна обаче, бих желала да коментирам сътрудничеството между съдокладчиците и докладчиците в сянка. Моя опит от други доклади показва, че докладчиците в сянка участват в изготвянето на доклада. В този доклад, който обсъждаме в момента обаче, нещата не се случват по този начин. Аз а, написах своите коментари, предадох ги и мислех, че ще има възможност да обсъдим доклада. Струва ми се обаче, че няма такава възможност. Някои от нашите бележки са приети, мисля, че ако искаме да имаме добър доклад, трябва да се допитваме до всички колеги, които работят по него. Това не е демократичен начин да се действа. Сега по същество. Искам да благодаря най-сърдечно на всички гост-оратори. Имам някои коментари, някои притеснения, които трябва да изразя. Може би е по-добре да се разгледат средствата, които са на лице за Министерствата на вътрешните работи. Защо да не се направи преглед на приоритетите в собствения ни бюджет? Освен това, достъпа до финансова помощ, фонда за спешни случаи. Не съм убедена, че и тук имаме най-оптималния начин за действие. Процедурата е изключително бюрократично натоварена. Когато има криза, не може да се чака седмици, за да се постигне нещо конкретно. На следващо място. Разбирам, че 6000 евро на човек се предвиждат за търсещ убежище. Тези средства са за презаселване или преместване. Това обаче е чисто символичен жест към държавите членки. Не е ли по-добре същите тези средства да се използват за борба с трафика на хора и за подобряване на условията за настаняване. Не на последно място и за връщане на онези хора, които нямат право на обежище. Четвърти коментар. Може би си струва да заделим средства и за бъдещето, защото очакваме нови места на проблеми по границите на Европа. Сега има предвиждания за подобни е, места. Защо да не подкрепим освен това и страните на происход на мигрантите, вместо винаги да реагираме постфактум? според мен е най-добре да разгледаме местата, където има потенциал за възникване на проблеми. Сирия и не на последно място, въобще места, където се водят военни действия. Там хората имат нужда от а, подкрепа. Има и други държави, където също може да се действа, за да се спре потока на бежанци. Развитието и сътрудничеството. Защо да не поставим ударението върху стабилността, заетостта е, в местата по происход на мигрантите? И накрая един въпрос. Комисията прави ли достатъчно, за да наблюдава разходите? Е, имам предвид борбата с измамите. Когато има отпускане на големи суми пари, винаги е на лице риска парите да отидат там, където не трябва да отиват. В някои държави членки хората не са готови да управляват такива суми пари. Не е на лице необходимата инфраструктура. Ако има голямо увеличаване на броя на кандидатите за убежище, много трудно ще се справят някои държави. Благодаря. Председателката. Ще дам на докладчиците в сянка по 3 минути, останалите колеги ще получат 2 минути, иначе няма да приключим до гласуването. Госпожа Спинели. Като докладчици в сянка на групата на Обединената левица искам да спомена няколко момента за фондовете за а, прием. Първо, Европейската политика за борба срещу иммиграцията, за недокументираната иммиграцията, те се случват в това, те намират израз в отблъскване. Тази политика има много висока разхода. Обръща се внимание на разходите за прием. През 2014 година бяха идентифицирани 400 хиляди недокументирани иммигранти. Половината са били, за половината е имало заповед за връщане. Трудно е да се изчисли общият разход на политиката на крепост Европа от 28-те държави членки. Е, само, Евро... само Белгия е, изчислява разходите за връщане. Всяка страна си има своя политика средствата за борба срещу нерегламентираната иммиграция стигат 1,3 милиарда за връщане на иммигранти, 1,3 за контрол. Всяко, всяко връщане, всяко експлосиране струва 4000 евро. Половината е за транспортни разходи. Тези средства се използват за, за дронове, за софтуер, за следене, за изграждане на стени и бариери, гранични, гранични контрол и проверки също така е, средства за е, технически средства за установяване наличието на хора в е, превозни средства. Да добавим към 13 милиарда и разходите, които се трупат в този момент в резултат на външната политика, насочена към иммиграцията – това тук включваме борбата срещу трафикантите, споразумението, сътрудничество с трети страни, страни по происход. 312 милиона обещани на диктатора от Еритрея и накрая операции за военно обучение в трети страни. Когато говорим за миграцията и убежището, председателката призовава за приключване. По фондовете за миграцията искам да кажа някое нещо, което беше казано от колегата Сесил Кенге. Много е важно да се каже как се, е, как се използват средствата по нерегламентиран начин, т.е. корупция. Няма законни средства за достъп до Европейския съюз и това е довело до разхищение на 27 милиарда евро. Господин Корао, искам да благодаря на докладчиците. Аз смятам, че когато говорим за фондовете, става дума за много деликатен въпрос. Лошото използване на фондовете е повод и за много отрицателно отношение към иммиграцията, като италянец мога да го потвърдя. Няколко думи за проектите и приоритетите, които са разработени в е, различни програми, управлявани от Европейския съюз. Фрагментацията на дейностите по програми е, е свързана и с липсата на прозрачност. Много е трудно да се разбере по какъв начин се изразходват средствата и как и, това, това затруднява и контрола. Създават се ситуации, при които ние наричаме бизнес около иммиграцията. Не го казваме ние, казват го съдебните проверки има спекулации свързани с е, иммигрантите, с иммигрантите е, и те са много по печелив, това е много по-печеливша дейност, е, отколкото търговията с дрога. Ние смятаме, че трябва да контролираме начинът по който се изразходва средствата, да проследим пътя на средството. Аз мисля, че в хода на разработването на този доклад ние искаме да, да могат да се контролират средствата за иммиграцията, е, т.е. гражданите да са напълно наясно с това как се изразходват тези страни. Госпожа Гиом. Ще бъда съвсем кратка, извинете ме. Искам да се върна на темата, за която стана дума преди малко. Мнозина говорят за спешните мерки и използването на фонда за миграция и убежище, както и фонда за кризи. Би трябвало фонда за миграция и убежище да е достатъчно гъвкав, за да може да се реагира при такива ситуации. Също така да има и достатъчно финансов ресурс. Интересуваме господин Барбатео, има ли достатъчен финансов ресурс, има ли достатъчна гъвкаво, за да се реагира при спешност? Ако за момент забравим кризисните ситуации, трябва да се запитаме доколко операциите могат да се проследят, да се следи за тяхното качество можем ли вече да направим някаква качествена оценка на тези проекти? Така че гъвкавост и качество. Благодаря, Силви. Can you switch off your, your... Thank you. Uh, Mrs. Lauristin, please. Госпожа Лауристин. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за презентациите особено тъй като получих информация за практическия опит в Холандия и в Румъния. В последната презентация се засегна един много важен въпрос – човешките ресурси. Различните специалисти, психолози, социални работници, медицински лица – има много държави членки, които нямат необходимия опит и нямат необходимите ресурси, а сега са подложени на натиск. Какво смятате вие? Какви могат да са сумите, например, за 10 000 души, за да се осигурят необходимите човешки ресурси, хора, които могат да осигуряват медицинска, психологическа помощ и други видове помощ и как да гарантираме, че ще има такива ресурси тогава, когато се стигне до критична ситуация. Благодаря, госпожо Лавристин. Сега отново ще дам думата на нашите гости. Ще следя да спазвате времето си. Ще получите по две минути. Всеки един от вас. Заповядайте, опитайте се. Представителя на колежа на Европа. Благодаря. Вярно е, че тук не става дума само за финансови въпроси. Трябва да разгледаме и европейските ценности. Когато говорим за солидарност, обаче, няма как да пренебрегнем финансовото измерение на нещата. когато говорим за справедливост, не трябва да говорим за фиксирана сума на глава от населението, на бежанец, а трябва да говорим за процент от реалните разходи на съответната държава, защото онова, което инвестират държавите членки за настаняване и за помощ за бежанците е, е, е, е различно като сума между държавите членки, така че една брутна сума няма как да помогне. По отношение на цялостния подход, той трябва да включва всички аспекти. Справо беше казано, че връщането на мигрантите, които не могат да бъдат настанени, трябва да бъде част от този подход. Ето защо трябва да се вземат предвид и различни аспекти, свързани с изпълнението е, и да се приложат всички мерки за солидарност между държавите членки. В заключение, във връзка с солидарността, от една страна имаме финансовото измерение на проблема, но и оперативното измерение. Що се отнася до оперативното измерение, създаването на Frontex и нейните операции наистина е, се оказаха нещо полезно. Освен това, Европейската служба за помощ при предоставането на убежище или ЕАСО, тя не съществуваше преди 10-15 години и мисля, че има полза от нея. Трябва да има разполагане на експерти между държавите членки на най-натоварените от към мигранти места. Това е отговорност на всички и е, Европейския парламент има своята отговорност за това отношение, както и по отношение на финансирането. Благодаря за това, че спазихте времето. Господин Колер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за зададените въпроси. Нека да кажа, че аз представих положението в Холандия. Нямам информация, за положението в други държави членки. Що се отнася до отговорността и отчетността, дали е налице необходимата строгост, и има много различни организации, аудитори, Европейската сметна палата, Европейската комисия, те следят за това, което се случва. Мисля, че има високи стандарти на отчетност. Що се отнася до количеството на ресурсите? От гледна точка на изпълнението на фондовете има фиксирана сума, която се дава на държавите членки, но това решение е взето в друга зала и около друга маса. С съответните суми ние се опитваме да постигнем максималното доколкото е възможно, естествено. И накрая по отношение на качеството на проектите, нека да подчертая следното. Неодавна започнахме с проектите по фонда АМИФ, фонда за убежище, интеграция и връщане. Много е важно да има оценки и посещения от страна на наблюдателите, оценката на комитета за наблюдение е много важна. Що се отнася до бившите фондове с името Solid, трябва да кажа, че комисията прави оценка и тази оценка за последните години на тези фондове Solid ще се появи следващия ноември. Благодаря. Благодаря господин Барбатей. Благодаря госпожо председател. Направо ще дам отговор на зададените въпроси. Гъвкавостта на мерките за спешни ситуации. Мисля, че новите разпоредби са точните. По-настоящем Мерките за спешни действия се одобряват в рамките на месец. Някои могат да кажат, че това е твърде дълъг срок, но трябва да се намери пресечната точка между това да се работи бързо и да се гарантира, че средствата се изразходват както трябва и по устойчив начин. Необходимо е време да се одобрят съответните средства. По отношение на качеството на проектите, качеството на мерките за спешни действия, едно евентуално решение би било държавите членки да правят оценки. И тук имам предвид не само оценките, които са в рамките на програмите, а и оценки по инициатива на държавите членки. Може да има наемане на оценители, може да има заинтересовани лица, които да помогнат в това отношение. Добре е да има професионална оценка. По отношение на медицинската помощ. Опита от България показва следното. За хиляда мигранти, аз между другото съм разговарял с лекари и медицински сестри, те ми казват, че един а, лекар и две-три медицински сестри ще са достатъчни, за да се гарантира 24-часово присъствие в съответния център за мигранти. Съответно могат да се намерят а, решения, които да работят. Един психолог а, трябва да бъде на разположение денонощно в центровете за мигранти. Всички тези решения обаче зависят естествено до голяма степен от споразуменията, които се изключват между държавните власти и местните клиники, лекарите на място. Мисля, че в България това се направи много добре. В всяко едно място, където има център по приемане на мигранти, има споразумения с частни е, клиники, с лекари, които имат частна практика. Един лекар, две-три медицински сестри, един психолог за хиляда мигранти. Това е минимум. Благодаря, казва председателката. Благодаря на всички вас за това, че дойдоха. За това, че дойдохте. Благодаря за изказаните позиции, за интересните гледни точки. Сега ще преминем към следващата точка от дневния ред – гласуването. Гласуването ще започне съвсем скоро. Благодаря отново на всички вас.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 Dear colleagues. Уважаеми колеги, ще ви помоля да заемете местата си. We have a whole book to vote today. Днес имаме много дълго гласуване, цял том, както виждате, затова по-добре да започнем на време. Наистина разчитам на вашето съдействие, защото списъка за гласуване е много впечатляващ. Първо, трябва да гласуваме за кандидатите за Агенцията за основни права. Проведохме изслушване на тримата кандидати, господин Офлагът и господин Вандерлан и господин Бранд Керис. Европейският парламент и съвета трябва да се произнесат да подредат кандидатите според предпочитанията си и за това ние ще гласуваме, за да ги подредим. Гласуването ще протече по следния начин – ще гласуваме електронно с тайна бюлетина. Следователно, всички вие ще трябва да използвате картите си за гласуване. Те са тук, надявам се, чудесно. Ще определим и подредбата на кандидатите като резултатът ще бъде представен на управителния съвет на агенцията, а те вече ще вземат решение по назначението. Ние ще гласуваме за всеки от тримата кандидати. Ще се вземат под внимание единствено положителните гласувания. Може да гласувате и за повече от един кандидат. Следователно гласуваме за всеки един от тях, броят се само положителните гласове – и можете да гласувате за повече от един кандидат. След това, съгласно броя положителни гласове, кандидатите ще бъдат подредени. Така че ние ще гласуваме след всяко име, резултатът ще стане ясен едва накрая. Гласуваме така, както при изслушването мината седмица. Първо за господин Офлахърти, след това за Вандерлан и накрая за Бранс Керис. В самия край на трите гласувания ще обявя подредбата на кандидатите. Резултатът ще бъде представен на председателя и оттам на управителния съвет на Агенцията за основни права. Да започнем гласуването. Започваме с господин Офлахарти. Тайно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Госпожа Вандерлан, моля гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. И третият кандидат, госпожа Бранд Керис. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. След минута, минута и половина ще ви кажем как се подреждат кандидатите. Една минута. Ще трябва да ви кажа каква е подредбата преди да преминем нататък. So, Mrs. Vanderland... Госпожа Вандерлан, 32, 32 гласа господин Офлахърти 30, госпожа Брандскерис 9. Следователно имаме госпожа Вандерлан, господин Офлахърти и госпожа Брандскерис на трето място. Благодаря ви, колеги. Сега гласуваме доклада за ситуацията с основните права в Европейския съюз. Госпожа Ферара, искате ли да вземете думата като докладчик преди гласуването? Грация, вераменте. Благодаря съвсем накратко. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за, взаимната за взаимното сътрудничество. Дейността беше сложна, тъй като става дума за доклад, свързан с много области. Мисля, че въпреки това успяхме заедно да постигнем добър резултат. Затова благодаря още един път на всички докладчици в Сянка. Благодаря ви, госпожо Ферера. Има някои корекции в списъка на гласуване, които не бяха отбелязани. Ако се приеме 439, 439 438, 439 до 445 отпада. Ако приемете 748, 749 до 759 отпада. Ако Приемам 764, 765 до 771 отпада. Ако 773 се приеме, 774 до 781 отпадат. И накрая, ако се приеме 784, 785 до 793 отпадат. Просто казвам го, за да може и секретарята да го знае. Бих предложила да гласуваме електронно, за да спестим време. Доказано е, че електронното гласуване е много по-бързо и протича по-ефективно. Компромисно изменение едно. моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 173-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 174. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме втора част на 229 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 230. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 243-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двеста и десет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Двеста и десета изменение. Намерихте ли го? Не можете да се ориентирате. Край на гласуването. Приема се. 273-то изменение. Okay. So, sorry, we go to amendment 272 first. Първо 272 ще гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 273. И сега 273-то, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 274, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 275. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 276. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 278. Моля, гласувайте. 278. Край на гласуването. Приема се. 281. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 334. Моля, гласувайте. 334. Намерихте ли го? Моля, гласувайте. Отхвърля се. Изменение 577. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 575. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 335. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 351. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се изменение. Първата част на изменение 356 не е включена в компромиса, но ние трябва да гласуваме първата част. Това е изменението на госпожа Вержия и други колеги. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега и изменение 385. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 287. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 360. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 367. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 393. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Компромис 15. Начало на гласуването. Край на гласуването. Моля, гласувайте, колеги. Приема се. 324-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 323. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 340. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 419. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 363. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 369 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 24. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 436. Моля, гласувайте. Край. Приема се. Изменение 451. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към изменение 348. 348 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19 компромис. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 500. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 347. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 509. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измерение 510. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Измерение 511. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 508. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис номер 20. Гласувайте. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Приема се. 520. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 524. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 526. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 527 изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 528 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 532 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 533. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 476. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 21. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 550 изменение. Начало. Край. Моля гласувайте. Край. Приема се. 551. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 559. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 560. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 562. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 564. Начало на гласуването. Край. Приема се. Компромис 22. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 801. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 805. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 806 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 579 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 581. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 582 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Преминаваме към изменение 585. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. Приема се. Изменение 600. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Adopted. Приема се. 603. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 605. Гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. 606. Начало на гласуването. Край. Приема се. 608. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 612. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 37. Моля, гласувайте. 37. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 625. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 630. Начало на гласуването. Не. То отпада. 626. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 628. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. 648. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. По-нататък 681. Начало на гласуването. Намерихте ли го? Благодаря ви. Край на гласуването. Приема се. 683. Начало на гласуването. Не, извинява се председателката. Сега то се включва в компромисното изменение. Няма да гласуваме по това изменение. Включва се в компромисно изменение 27. 687. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 691. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 694. Начало на гласуване. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 28. Начало на гласуване. Край на гласуване. Приема се. Изменение 713. Начало на гласуване. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 714. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 715. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 720. Начало на гласуването. Край на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 684. 684. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 721 не се гласува. Отиваме на компромис 29. Благодаря. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 729. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 730. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 731. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 732. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 733. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 734. 740. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 489. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 495. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 496. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 30. Ще трябва да гласуваме тук няколко пъти, тъй като имаме искане от ГУЕ. Първата част приемането на термина сам на английски. Начало на гласуване по първата част. Край на гласуването. Приема се. Втората част термина сам. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 31. Отново имаме искане за разделно гласуване. Гласуване на две части. Първата част, целият текст без термина сам. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част, термина сам, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 32. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 33. Начало на гласуването. 33. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 34. Начало на гласуването. Компромисно изменение 34. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 36. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 38. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 835. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 844. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 848. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 377. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега трябва да гласуваме 483. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 40. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 871. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 872. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 874. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 860. Извинява се председателката. Компромисно изменение 41. Начало на гласуването по компромисно изменение 41. Край на гласуването. Приема се. Изменение 854. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 42. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуване. Приема се. Изменение 889. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 821. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 734. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 39. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на изменение 908. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 379. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега отиваме на позоваванията. Ако нямате възражения, можем да гласуваме по изменение 1.5.7 до 46, след това 48 до 51 и от 53 до 71. Подлагам на гласуване всички тези изменения на гласуване. Е... Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменения 2 и 3 са идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 47. Начало на гласуването. Моля да приключим гласуването. Отхвърля се. Изменение 52. Начало на гласуването. Край на гласуване. Отхвърля се. Прембилните точки. Изменение 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 73. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. С един глас. Изменение 74. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 43. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 82. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 83. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 85. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. 86. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 87. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 88. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 89. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 90. Изменение 90, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 92. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 93. Начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 95. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 105. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 106. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 107. 107. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 119. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 120. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 121. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 125. 125. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 124. Изменение 124. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 123. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 127. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 128. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 129. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 130. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 131. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 132. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 46. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 140. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 141. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Моля да гласувате по-бързо, колеги. Край на гласуването. Приема се. Сто 39. Гласуваме ли или не? 142. Колеги, извинявам се, 142. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 48. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 147. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 148. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 149. Начало на гласуването. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 150. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 151. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 152. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 153. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 154. Има коментар извън микрофон. 154, казва председателката. There are, they are different voting lists. Има различни списъци за гласуване, така ли, колеги? Моля да гласувате. 154. Моля да натискате бутона. Край на гласуването. Приема се. 155. Начало на гласуването. Моля да бъдете малко по-бързи. И аз мога да карам по-бързо, но тогава няма да гласувате. Край на гласуването сега. Отхвърля се, казва председателката. Извинява се, приема се, естествено. 156. Точно това казах и аз. 156. Край на гласуването. Приема се. 157. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 158. Начало на гласуването. Край на гласуването. Повечето от колегите не гласуват на време. Приема се това изменение 159. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 160. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 161. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 162. 162. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 163. 163, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 164, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 165, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега имаме становището на комисията АВКО. Повечето параграфи вече са обхванати. Параграф 11 трябва да гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се становището на Комисията по правата на жените. Първите две съображения са обхванати. Съображение С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Д. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Е е включено. Съображение F. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Г. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Х. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение и... Извинете, защо да не вдигаме просто ръце по това, което остава? Защото ако трябва да броим, ще бъде по-трудно. Мисля, че до сега много бързичко гласувахме. Мисля, че едва ли щяхме да го постигнем без картите. Затова продължаваме електронно съображение и моля гласувайте край на гласуването. Приема се. Съображение Л. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение О. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25. 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 30. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Становище на Комисията по петиции и съображение С. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Ф. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Джей или Йота. Край на гласуването. Приема се. Съображение М. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение Н. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателния вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 32 за, 25 против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчика. Благодаря ви, за съдействието, колеги. Ще се видим след обед.